I think we can start. Мисля, че можем да започнем. Добро утро, уважаеми колеги, дами и господа. Добре дошли. Ако нямате възражение, можем да приемем дневния ред. Няма. Съобщение на Информация от председателството нямаме. Отиваме на трета точка. Работната група по туризма и Европейската политика за туризма. Обмен на мнение с господин Педро Ортун, На първото заседание след нейното създаване отново в рамките на този парламент, това е първото заседание, господин Уихей беше заместник председател на тази. Той ще отговаря за тази група. На първото ни заседание е, генерал, директора за туризъм, политика по туризма Педро Ортун, е, директор на генерална дирекция Enterprise е, е поканен именно да ни даде е, своето мнение по европейската политика за туризма. Добре дошъл, господин е, Ортун. Радвам се, че сте тук. И наистина е, от вас се надявам да чуем за последните инициативи на комисията с комисарката Вянковска днес в Мадрид. Трябва да бъдете днес в Мадрид, въпреки това вие сте тук с нас, което говори за значимостта на темата е, имаме предложение за нова е, рамка е, законодателна по туризма и пакет, който бе всъщност обявен 2010 година, като заглавието е Европа най- сред най-важните дестинации в света. Бихме искали при вашите изказвания, освен информацията по новия пакет, е, да е, се спрете и на прилагане на действието от 2010. Така че, господин Ортом, имате думата. You, Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Вие казахте ясно за какво ще говоря днес пред вас. Е, две, големи, две теми. Какво сме направили след е, съобщението на комисията от 2010 новия комисар Венковска преди два дни във вторник в Мадрид всъщност е, обяви и обеща нещо. Тези, които слушали по интернет, е, са чули, че какво каза тя. Тя обяви именно, че след серия консултации с е, всички частни и е, е, публични заинтересовани страни, тя ще предложи това, което те нарече един набор от ключови действия, инструментариум за устойчиво развитие на туристическата дейност в Европейския съюз, така че до е, нямаме много време е, на разположение. За мен е удоволствие и чест да бъда сред вас тук да говоря по тези въпроси. Е, от 2000 година се занимавам, 2000 година се занимавам с въпроси на туризма. Е, не е лесно, но с удоволствие го правя. Лисабонския договор е, е, по, по силата на Лисабонски договор има доста нов е, комплект, е, нови задачи за депутатите. Имаме някои конкретни специфични компетенции на трето ниво, които Европейски съюз може и трябва да изпълнява. Това са съпътстващи, допълващи мерки на тези, които държавите членки прилагат този член от договор 195 е, 6 е, забранява на Европейския съюз да хармонизира пряко е, законодателството, пряко законодателство, свързано с туризма на държавите членки, но приканва и създава възможности да се предлагат мерки, на европейско или транснационално равнище с достатъчно смисъл за Европейския съюз с цел да е, насърчават конкурентността на туризма в Европейския съюз. И това правим, е, ако си спомняте вашия сегаш е, първи заместник е, председател, нашия бивш заместник председател Таяни, когато пое поста си 2010-та, ни помоли да изготвим това съобщение, за което кое-що казах. Приехме го страшно бързо през юни. То пред, включва 21 действия, дейности, е, е, на някои много важни хоризонтални, именно да се прокара туризма е, в всички европейски политики, които имат отношение към туризма и устойчивата конкурента за туризма и във всички финансови инструменти на Съюза. И това правим, поне се опитваме последните 3 или 4 години. Приложихме повечето, не всички, но най-важните 21 действия, плюс хоризонталните. И мисля, че свършихме добра работа. Е, насърчихме разнообразието на е, туристическите продукти. Между прочим, използвахме почти винаги е, идеите на парламента. Почти всяка година имахме по някой пилотен проект или подготвителни дейности. Така че минахме през устойчивите продукти, културните, достъпните е, продукти за е, възрастни, за пенсионери, за в е, е, е извън сезона, е, пакети извън сезона и така нататък. Доста успешно. Предложението, което, с което излезахме 12-та година, всъщност се фокусира върху тези сфери на действие. Имахме 50-60 предложения тези за 14, в тези за 14 имаме над 400 предложения, частни, публични, смесени, от различни консорциуми, от различни държави членки, така че това е добър белег. Мисля, че това би трябвало да даде тласък на туризм, политиката по туризъм на Европейския съюз. Може би знаете от миналия вторник, както е, е, според традицията, преди Международния туристически панир в Мадрид, е, изложението в Мадрид, е, е, ние публикуваме последните данни по предиш, предходната година, 14-та, и наистина за Европейския съюз броя на международни е, туристи е, се е увеличил 457 милиона международни чуждестранни туристи е, пристигат е, в рамките на Европейския съюз и от трети страни. Поддържаме ниво е, на 40% международен туризъм от 2013 поддържаме тази 40%. Ние сме втори регион света по растеж, плюс 5,3% единствения регион, който е, е показва по-голям ръст от е, Европейския съюз е Северна Америка. Ще се върна на това, именно защото поради мерките, които е, президента Обама е, предложи и реализира преди няколко години с облегчаване на визите, това наистина даде тласък на Северна Америка като желана дестинация те, техния ръст беше 7% 13 година, но Европа също сочи ръст. Международните е, туризъм не е най-добрият показател. Бихме искали да имаме същия е, показател и, и ръст по отношение на е, постъпления, приходи от туризма. Е, може би дори при нисък растеж, е, така при най-лоши прогнози 1-2% растеж при такава конкуренция, пак е, положението е, ще е добро. Освен това, през последните 4 години е, две важни неща свършихме по две важни, два важни европейски инструмента. Това е директивата за пакетните пътувания през юли на 13 та година е, тогава доста бързо мина на първо е, четене, даже твърде бързо боя се. Съвета миналия декември всъщност изработи общия подход и първият технически трилог в ИМКО ще започне, е, по тази директива ще започне в ИМКО следващата седмица. Има още неща, които трябва да се изчистят, е, да се доуточнят, е, но се надявам, че тези комисия и работната група ще следят е, от близо работата на комисията ИМКО и наистина важно и вие да огледате добре, да, да участвате. Втората, втората успех на ниво комисия беше съвместното приемане с комисията на е, прегледа на Шенгенския визов кодекс след двогодишна работа. В крайна сметка приехме заедно с господин Таяни и госпожа Малстрам тогава, е, комисията тогава, през април прие е, този документ. Дискусите през съвета в съвета минаха. Те до миналата седмица се занимаваха с целия текст. Парламентът все още не е започнал. Първото заседание на Либе ще има водеща роля в парламента по това досие. Ще се стои е, средата на февруари. Така че е, тук нямам добри новини по това досие, дори лоши бих казал. Съветът е, извади всички елементи, водещи до си, упростяване, хармонизация и улесняване не всички, но хайде 80-90% от предложението на комисията. И мисля, някои да знаят, многократно сме ви казвали от септември насам, когато видяхме, че е, разговорите в съвета върват в грешна посока, че тук парламента трябва да свърши огромна работа, за да, върш, да, да върне е, мерките за улесняване и посредничество на по-протуристическа е, е, линия. Много важен въпрос е е, да се поддържа, този, да се поддържа тези 40%, особено на тези, които идват от, без, е, от визовите държави на европейския пазар. Междувременно успяхме да включим в е, европейските структурни фондове в рамката 14-30 повече от две трети от регионалните оперативни програми. Над 200 региона, всъщност европейски региона, региона са включили е, такива предложения, свързани с туризма в регионалните си оперативни програми. Социалния, регионалния, кохезионния фонд за е, селскопанско развитие е, също. Така че голям интерес има в държавите членки и по-скоро на регионално равнище. Регионите са ключов фактор. Това, което направихме миналата година, беше да подготвим Използвахме тази между царствието, между двете избора, между двете комисии да е, проведем важни консултации, едната по е, пенсионерите, възрастните, регулаторната рамка и след това по перспективите на европейския туризъм. Резултатите от тези консултации излезаха през септември. На, възоснова на тях започнахме по-официални консултации с е, Европейския форум по туризма през април с е, госпожа Силвия Коста, председател на е, Комисията по култура. Имахме много ползотворни дискусии през, в е, Неапол през октомври също на Европейския ден за туризма на 1 декември е, някои от вас присъствахте тук в Брюксел, така че възоснова на тези консултации и дискусиите, тези два голяма, големи форума с много е, участници, ние сме готови ние е, изготвихме една реч на нашия комисарка, която представи в Мадрид миналата седмица. Е, и сме е, набелязали 8 инициативи, с които, е, с които тя се ангажира да представи подробно и да представи по време на Люксембургското председателство на 17 и 18 септември тази година в Люксембург. Тези ключови инициативи почиват върху широк консенсус на всички частни и е, публични е, страни, заинтересовани страни, защото туризма е не само третия по принос към БВП е, отрасъл, но един от най-добрите в Европа, но един от най-добрите, който най-добре устоява на кризата. Е той е един много жилав, ако мога така да кажа, е, сектор, но и разбира се има и много проблеми, твърде много проблеми, боя се ще ги маркирам. Демографския проблем, както в количествен и качествен измерение, застаряващо население, по туризъм, който иска повече умения, по-взискателни, по, по-специфични продукти се търсят. Вторието предизвикателство е цифровата революция тя наистина нарушава, подкопава много от сегашните традиционни модели на бизнес в туризма и това е сериозен проблем. Третия проблем отново е факта, че регулаторната рамка по туризма е много сложна. Не толкова на европейско равнище, имаме 10 или 12 директиви или регламенти, които пряко или косвено се отнасят до туризма, но на национално, регионално, местно, дори на провинциално равнище е, проблемите са много разнообразни, сложни, е, противоразминаващи се, непост... Е, всичко това трябва да се консолидира, организира. Друг важен факт е необходимостта да подобрим уменията. Уменията на туристическите персонала в областта на туризма, езици, е, цифрови умения. Особено по отношение туристите, които идват от различни страни, Китая, Индия, Русия. Те се нуждаят от друг вид туризъм и трябва да се адаптираме, да адаптираме уменията на нашите е, служители в туризма към тези нужди, за да предоставят много по-добри е, услуги. Необходимо е една по-устойчива и отговорна политика по туризма и управлението на туризма. По дестинации, по отделни предприятия, ако щете, ние самите трябва да е, действаме по-отговорно, когато пътуваме из Европа или по света и нашите бизнес, нашите компании, дестинации е, трябва наистина да е, се ангажират много по-отговорно. На следващо място има една постоянна необходимост да се премахне сезонния характер на туризма. Добре знаете за този проблем. Освен това, трябва да имаме по-добра, по-силна реклама на европейските дестинации, особено в трети страни. Тук имаме нужда от категорични действия. Възоснова на тези предизвикателства изготвихме една реч и искам да прочета сега съвсем накратко 8-те ключови инициативи с цел постигане на един устойчив и добър туризъм. Комисаря някъде около лятото ще предложи тези 8 ключови инициативи. На първо място, опит за упростяване, оптимизиране на регулаторната рамка. Това естествено ще зачита принципа на субсидиарност. Няма да е лесно, има разлики на местно и регионално ниво, но можем в рамките на държавите членки да дадем началото на дебат за оптимизиране на регулаторната рамка. На следващо място, наред с инициативата за цифровия единен пазар, който, която подготвяме заедно с заместник председател Ансип, трябва да създадем една по-добра юридическа, социална рамка за въздействието на цифровизацията върху туризма. Надяваме се, че тук ще се създаде възможност за дебат. Няма да е лесно, защото цифровите технологии са свързани с глобални бизнес модели, с информация в глобален план. Има нужда от законодателна рамка. Нашата в Европа не е пригодена към новото развитие. Освен това, трябва да се подобрят уменията. На четвърто място трябва да се насърчава устойчив туризъм шле, чрез приемането на Европейската харта за устойчив туризъм. Е, за тази харта и за нейното създаване е, помагат е, всички заинтересовани страни, включително университетите, неправителствените организации. Госпожа комисаря казва, че тази харта трябва да бъде прията и ние се надяваме, че това ще стане преди лятото. На пето място трябва да се насърчават инициативи с цел премахването на сезонния характер на туризма. Ще се опитаме да улесним пътуванията в а, ниския сезон. В Китай, например, има пилотен проект а, с тази цел. Средствата за него са прияти в бюджета за 2015 година. Работим и с Бразилия, с САЩ. Това е както вече казах, петата мярка. Шестата мярка ще бъде и това е нещо много важно за вас, за вашата комисия, тъй като става дума за транспорт, а именно насърчаването на оперативна съвместимост и интермодалност на транспорта, тъй като знаете, че трябват връзки с островите, с най-отдалечените райони. Много може да се направи по отношение на транспорта тук. Вие го знаете това. На седмо място съвместно промотиране на европейския туризъм чрез публично-частни партньорства. САЩ прави това, Германия прави това, Австралия прави това. Това са туристически дестинации, големи дестинации където много може да се види защо и ние в Европа да нямаме цялостна стратегия за промотиране на нашите туристически продукти. И на следващо място, и така приключвам, ще направим промоция и ще направим опит да подобрим управлението на туризма на всички нива. В комисията, например, свикахме една междуведомствена група, в която участват около 10 различни звена от самата комисия. В парламента пък имате така наречената интергрупа по въпросите на туризма. Имате доклад по собствена инициатива. Всичко това е нещо много добро и се радваме, че се приемат такива инициативи. В държавите членки обаче също се опитваме да направим нещо. Те трябва да сътрудничат по-добре, регионите трябва да сътрудничат трябва да се учат е, една от друга. И накрая самата индустрия. Индустрията не е достатъчно добре координирана. Трябва да изградим една по-стабилна платформа за европейската туристическа индустрия, тъй като има въпроси от общ интерес. Сега има някои инициативи, които можем да определим като подходящи, например по визовата политика и така нататък но има и други теми и области, в които трябва да има обща платформа. И тук не говоря само за туристическата индустрия, имам предвид и е, други индустрии, които са съпътстващи, като индустрията на тези, които идват за покупки, тези, които идват за да видят европейската мода, за да се насладят на европейската храна и така нататък. Така ще приключа. На 3 септември имахте заседание с италианския министър Франческини и е, там говорихме много по тази тема и се надявам, че сега ние откликнахме на това, което вие казахте тогава. Благодаря ви за представяне на темата. Има вече няколко желаящи за изказване, но при това ще дам думата на заместник председателя господин Уей. Имаме е, 20 на студенти от институт в Бордо. Добре са дошли в нашата комисия. А сега имате думата ви. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen igazgató úr előadását, és Azt hiszem, hogy nézve a rendünket sokkal több időt is szállhatnánk. Благодаря, господин Ортон. Мисля, че наистина е, можем да отделим, трябва да отделим много повече време на тази тема, за да е, обсъждаме стъпка по стъпка е, всичко това, което каза господин Ортон. Като координатор на групата по тези въпроси, бих искал първо да ви кажа, какво мисля по казаното до тук. Първо, аз съм на мнение, че за всички, които не се занимават с туризма, да, е, да, да дадем да разберат, че думата туризъм означава е, и предполага и отговорност. Е, нещата са малко е, объркани. От една страна ние отговаряме за това, от друга страна пък нямаме е, достатъчни компетенции в тези е, в тези област, тъй като, както чухте от господин Ортон, това е повече компетентност за държавите членки. Но, както каза той, международният туризъм всъщност е третия най-важен економически отрасъл в Европа и в този смисъл и той нараства, той показва растеж, което е добре. Е, когато парламента или комисията или е, депутатите говорят преди предизборни кампании по тези въпроси, е, за когато казваме, обещаваме, че това ще даде, създаде работни места и економически растеж, винаги наблягаме и на туризма. Вярно е, че нямаме е, реални е, компетенции е, законодателни на инициатива, но все пак бихме могли да направим нещо. Най-малкото на неформални форуми всъщност ние ежедневно неофициално се занимаваме с тази тема по един и друг начин. И парламента е, наистина е, би трябвало много по-настойчиво да работи по нея. Аз в следващите седмици и месеци в рамките на тази работна група ще правя така, защото е, да бъде по-видима работата на този сектор. Както като членове на комисията на Тран, така и в целия Европейски парламент. Имам няколко предложения, а именно – на следващото заседание да поканим е, госпожа комисарката на е, заседание на нашата работна група. Имаме в Европейския съюз отговарящ за тази е, тема и въпреки това ние не сме се срещали с това лице в последните месеци. Аз мисля, че това не е редно. Затова като член на тази комисия предлагам да я поканим но а, конференцията на председателите отказа. Аз предложих, но те отказаха. Затова ви моля госпожа Бянковска да поканим наистина а, за следващото заседание, защото диалог е нужен, е, комуникация с комисарката е абсолютно нужна. Второ, в последния е, те месеци се занимавах с, е, се запознах с доклада за 14-та година, от, от, от, съобщението от 10-та. 11-та е последния доклад за резултатите и от проучванията и необходимост от нова правна рамка. Да видим какво междувременно се е случило, какви са резултатите от този доклад. Аз съм нов депутат в Европейския парламент, но въпреки това ме интересува дали е, какво се е случило с този доклад тогава. Просто е минал и заминал или е довел до някакви резултати в е, отрасъла на международен туризъм. Второто предложение ми е на следващото заседание на работната група да помислим какво ще правим, какво, да, да, да видим какво се е случило с този доклад. Иначе какъв е смисъл да се правят доклади, ако те не водят до нищо? Трето, беше важна и сериозна задача в другите комисии, в Либе, Имко, Итре. Се говори за теми, които по един или друг начин опират до туризма. Вероятно, там повечето държави, е, е, повечето е, депутати не мислят за това да поддържат интереса на международния туризъм, но това е наша работа да обръщаме внимание на всичките ни колеги, да не пропускаме този елемент от работата ни и да насочваме вниманието и на другите, както казах, да заостряме вниманието. Има много експерти, много е, специалисти, е, които присъстват и в тази зала и е, които представляват различни заинтересовани е, кръгове от отрасала. Ние е, в е, комисията, комисията Тран е, бихме е, могли да опитаме е, да търсим синергия с другите комисии, за да е, не пропускат, изпускат от внимание именно и този елемент в е, работата, която те вършат. В този и ще помоля секретарията наистина в това отношение да помага на, коми... на нашата комисия за именно установяване и поддържане на такива връзки. След това докладчицата Изабел Далмонте да, е, би трябвало да получи нашата подкрепа. Ние трябва да я, е, да я помагаме. И е, друго, господин Нот, спомена това, то е нещо съвсем ново. Тази работна група е нова, има и група по туризма. За щастие, за радост, председателя на тази група е в залата и важно е ежедневно да поддържаме е, контакти с групата Интер. Тя е доста широко представителна, работната група е в рамките на комисията, но всички тези, които не са в е, е, тази група, биха могли да представят предложенията, идеите си на е, съответната докладчица. И е, като, е, след като съм координатор на тази тема, бих искал да наистина да бъдем активни, да, за да направим нещо за туризма и международния туризъм по-специално. Желателно е да изпълним тези документи с съдържание, с практическа работа. В следващите месеци имаме предвидено заседание. Освен това много задачи имаме на дневния ред за работата група. Аз ще продължа да работя по тези предложения и разбира се, ще се радвам, ако постъпят и други предложения. Аз ще помоля и господин председателя и секретарията заседанията на тази работна група да не, да не бъдат като точка от дневния ред на комисията, като отделна точка от дневния ред на комисията, а да, да провеждаме и отделни, независимо от заседанията на комисията, сбирки. Би било, би било да бъдат месечни, но за мен е малко трудно тук е, от трибуната да видя кой е, е, е член на тази група, кой кой е в залата заради тази точка не ми ред или другата точка. Ще помоля тези, които са членове на работната група по туризма да дигнат ръка, за да имам представа кой присъства. Да, това показва, че много трудно е и да се комуникира, да общуваме, ако трябва в рамките на заседание на комисията да, да, да работим. Ще помоля, ние ще участваме в заседанията на комисията, разбира се, но да имаме и специални, отделни заседания на работната група, защото в противен случай темите на работната група, ако са, се размиват в, общите, в общия дневен ред на комисията. Радвам се, че ще работя по този, това досие като координатор – Надявам се, повтарям го, надявам се, че ще работи много активно като работа група по туризъм в следващите години и ще придвижим напред работата. Ще изпълним за съдържание. Благодаря господин Ортон за интересната за това, че той работи в интерес на туризма, международния туризъм. Благодаря. Още едно обяснение. Ние като комисия решихме работата група по туризма да бъде част от, съставна част от нашата комисия. Затова сме осигурили е, тази по-голяма зала и превод и 19 члена на работната група. Има 19 члена на работната група. Ето те вдигна караха тук. Имаме, ги, имаме и списъка. Но решихме общо всеки, който проявява интерес от работата за работна група да се включи. Сега е, въпрос е, по две минути за изказвания, моля, защото времето ни е, притиска. Благодаря, господин председател. Нека в началото да пожелая на нашия заместник председател всичко най-добро по отношение на тази специална група за туризма. Моята група на ЕНП има големи очаквания в това отношение. Надявам се, че след 4 години и половина ще сте свършили много работа. На следващо място искам да благодаря на директора господин Ортун за предоставената информация. Позволете ми, освен това, да изразя своето очакване, че ще имаме добро сътрудничество между комисията и групата на ЕНП в областта на транспорта и туризма. Имам един въпрос и един коментар. Като цяло съм съгласен с моя колега от Унгария. Туризма е огромен отрасъл, пред него има розово бъдеще, все повече богати хора от е, Китай, Индия, Бразилия искат да посетят Европа и мисля, че ние трябва да се възползваме от възможността, защото пък европейската економика има нужда от е, е, енергия. Ето го и моя въпрос, господин Оратун. Каква е връзката според вас между туризма и сигурността? С оглед на събитията от последните месеци, онова, което се случи в Париж и така нататък, много нови мерки за сигурност се приемат. Вчера изтече един списък с 44 мерки, начертани от Генерална дирекция вътрешни работи. Как ще съчетаете от една страна необходимостта да привличаме туристи, от друга страна необходимостта да имаме добра сигурност в Европа? Искаме от една страна да има свободен достъп за туристите, от друга страна искаме да гарантираме своята безопасност. Какво смята вашата генерална дирекция и какво смятате вие лично? Благодаря. Изабела Делмонте. Благодаря. Искам в началото да заявя, че много се радвам, че се създава една такава специална група за туризма. Мисля, че тази специална група много ще подпомогне туризма на европейско ниво. Казвам това, защото около 10% от БВП се пада на туризма, в него са заети около 12 милиона души и не можем да обърнем гръб на, гръб на туризма, особено в ситуация на економическа криза. Аз работих на форума в Неапол. Мисля, че този форум не само, че беше полезен, но и е, начерта от тук нататък е, бъдещите стъпки и насоките, които трябва да се следват. Развиване на дестинациите, мобилността и така нататък. Мисля, че трябва да ускорим е, мерките, които предприемаме, за да избегнем е, фрагментацията. Тъй като в Европа имаме нужда от една цялостна политика, както е в другите континенти, приветствам по-конкретно усилията, които ще се, свършат, ще се извършат е, в областта на цифровизацията. Е, туризма винаги се разглежда като нещо отделно, но то е свързан с гастрономията, дизайна, модата, креативността креативната индустрия и така нататък. Същевременно бих искала да видя някои предложения за защита на потребителите, предложения свързани с Европа като туристическа дестинация сама по себе си в нейната цялост. Мисля, че трябва да има устойчив туризъм. Искам да попитам директора какво смята за брандирането, за търговската марка Европа като туристическа дестинация. Някои смятат, че доста остарява нашата визия в това отношение и че сме много слаби в тази връзка. Какво смятате вие и какви инструменти можем да използваме? Благодаря, Джаки Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за това, че направи толкова подробно представяне на положението в момента. Аз съм работил в сектора на туризма, в сектора на авиацията. Един от основните моменти тук е стойността на туризма за економиката във всички държави членки тъй като много различни отрасли са свързани с туризма, като помощни отрасли. И мисля, че това трябва да се отчете. Не на последно място от правителствата и от политиците в държавите членки. Нека да не забравяме, освен това, че в туризма има огромна конкуренция. Аз съм от Великобритания, но няма значение. Е, откъде съм всъщност е, всички европейски държави ще се конкурират защото в Европа ние имаме прекрасни държави, имаме стара култура, стара история и не е очудващо, че хората от другите континенти искат да дойдат и да посетят нашите държави. Нека да не забравяме, че до преди 20 години тези хора нямаха такава възможност. Така че трябва да се наблегне малко и на конкуренцията. По време на студената война нямаше такава възможност да се пътува. Сега обаче от всички континенти ни посещават хора и могат да отидат във всички европейски държави. По отношение на Китай, но и не само трябва да се улесни възможността за пътуване на, на тези е, граждани. Естествено, тук се засягат въпроси като сигурността, като субсидиарността. Още няколко коментара. Първо по отношение на стандартизация стандартизацията. Това е термин с общ характер. Искаме да видим стандарти в областта на противопожарната безопасност, например. Независимо в какъв хотел сте, ако той е 4 звезди, трябва да има едни и същи условия не само по отношение на качеството на предлаганата услуга, но и по отношение на противопожарната безопасност, например. Тук естествено се засяга принципа на субсидиараността. Добре е, че се създава една такава специална група за туризма. Между другото, един нов колега от ЕКР имаме тук, Дан Далтън. Е, имаме нов колега, значи, в нашата комисия. Благодаря ви за тази презентация, господин представител на комисията. И сега и за Скумбилбао. Sí, muchas gracias, presidente. Yo, en primer lugar, agradecer al señor. Благодаря ви. Госпожо председател, благодаря на господин Ортон за направеното експозе и това, че ни представи ясната позиция на комисаря. Ние сме изправени сега пред предизвикателство да работим, за да имаме ясно дефинирани цели на ниво Европейски е, съюз, е, да се сътрудничим е, с комисията и съвета, да осигурим необходимите ресурси. Това е целта и трябва да я постигнем. Бяха споменати от господин Орту на 8 ключови инициативи, по които комисията ще работи. За устойчив, за отговорен туризъм беше едната от тях. Дали възнамерявате да се включи и термина за туризма като интегриращ фактор, тъй като не бива да забравяме хората с увреждания, които трябва да бъдат включени в тези нови възможности. На следващо място създаването на нови работни места в туристическия бранш. Вие отправихте и други важни послания, които са ясни и за комисията, и за парламента. Ние искаме да се разшири развитието на туризма, да се увеличи броя на туристите, които посещават Европа. Ние трябва да работим също и за интермодалната свързаност в сферата на транспорта, защото има огромни проблеми. Говорим за оперативна съвместимост, за, за цифровата економика, за други сектори, по които има да се свърши още много работа. Ние трябва добре да се позиционираме в страната на баските. Ние имаме един онлайн възможности да предлагаме туристически услуги. Трябва също да се възползваме от съществуващите добри практики на европейски ниво. Наред с това да предлагаме по-добри туристически услуги. Трябва да имаме ясна посока, ясно определени цели и най-вече да осигурим необходимите за всичко това ресурси. Трябва да има също отчитане на нуждите на регионите, тъй като те са особена важност за реализирането на тези нови проекти в бъдеще. Шил Еванс има думата. Благодаря, господин председател. Аз приветствам създаването на работната група по туризма. Благодаря на господин Ортон за направеното представене което обхвана различните аспекти, свързани с политиката на туризма на Европейския съюз. Радвам се, че имаме възможността да осъдим този въпрос днес. Както казаха и други, има възможност да се увеличи економическия растеж в цяла Европа чрез туризма. Аз съм представител от Уелс, страна, която има огромен потенциал. Не е добре развит се още този бранш, но има възможности. Устойчивия туризъм е, зависи от много други фактори, добри транспортни връзки, ландшафта, културното, историческото, творческото наследство. Беше е, споменато, че се предлагат е, публично-частни партньорства по-големи проекти, искам да подчерта, подчертая ролята на малките и средни предприятия, които са важни фактори, особено на регионално равнище. Господин Ортон спомена, че регионалното ниво придобива все по-голяма значимост. И така какво смята да предложи Европейската комисия като конкретни действия в подкрепа на малките и средни предприятия, за да могат те да участват пълноценно в развитието на туризма? следващият оратор. Благодаря, господин председател. Госпожа Аяла Сендър. Благодаря на господина Ортун за конкретните му предложения, за дадените пояснения. Поздравявам това, което предлага комисаря за стимулиране на развитието на този е, сектор. Това е един е, уязвим сектор, при условията на криза. Освен това, тероризмът също засяга а, туристическия сектор. Не бива да забравяме за това. Надявам се, че господин Ортун ще се спре също и на тази уязвимост на сектора а, поради а, нестабилните а, отношения с а, някои други страни. Кризите, конфликтите, и така, господин Ортун може би ще каже какво се предвижда да се направи. Относно визите, това е важен въпрос. Нашата парламентарна комисия не отговаря по тези въпроси. Други са парламентарните комисии, които се занимават с тези въпроси, но ние проявяваме интерес към визовата политика. Китайците, бразилците, хора от другата страна на Средиземноморието искат да посещават Европа, но изпитват проблеми с получаването на визи. На следващо място за бюджета. Аз бях разочарована в предходния мандат на парламента и на, при предходния състав на Европейската комисия не беше предвиден достатъчен бюджет за този сектор. Малко беше направено, за да се промени правната база. Ние работим при сегашното законодателство, но трябва да помислим в по-голяма степен за осигуряване на достатъчно бюджетни средства. В заключение искам да кажа, че тази работна група и тези, които ще участват в работата и проявяват интереса към туристическия бранш. В тази група участват 19 депутати. Това не е толкова зле. В началото бяхме по-малобройни. Но бихме искали тази група да се развие, да се разшири, защото това е важно. Извинявайте, трябва наистина да съблюдаваме времето. Е, всъщност, е, с закъснение ви поздравявам за рождения ден. Мисля, че беше онзи ден. Честито! Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ортун, за вашето представене. Бяха направени 8 предложения. Те ми се струват интересни. Ние сме имали възможност да развием всичко към момента по тези предложения. Като испанец, това, което ме интересува аз съм заместник председател на груп, интергрупата по туризма. Трябва да видим какво може да се направи в международен план в областта на туризма. За нас, както и за Франция, това е важен сектор. Ние искаме да стимулираме неговото развитие, да насърчаваме добрите практики, които са се доказали другаде. Ние трябва да законодателстваме по-умерено, с повече въображение. 195 и член, който предвижда хармонизация, ни дава възможност да споделяме добрите практики. Това, което ни инструва в Испания, е преди всичко качеството, не толкова количеството. Ние искаме също да насърчим участието на младите хора. по проекта Еразъм има също доста голяма част, която се отнася до а, туризма. Има добри практики. Ние трябва да заложим най-вече на качеството. И е важно да споделяме добрите практики, което ще ни позволи да интегрираме аспектите на туризма в останалите сектори. Желая на всички успех в работата им в работната група. Йенс Нилсон. Два коментара за две минути. Първо по отношение на регионите. Казаното от комисията е вярно. В регионалните програми в Европа, а те са около 200 е, има стратегия за приоритет на туризма. Това означава, че голяма част от бюджета на Европейския съюз е, за туризъм преминава през е, фондовете за регионално развитие, през социалния фонд. Става дума за много големи суми. Сега те са още повече отколкото в миналото и ето защо ние трябва да имаме по-добро познание е, за това как да развиваме туризма. Можем да имаме изслушване заедно с комисията Реги, за да видим как може регионалната политика и туризма да си сътрудничат по-добре. На следващо място иновациите. Те малко липсват в Европа. Аз съм от един регион, където се развиват зимните спортове. Това е един от най-важните зимни курорти на Европа. Преди 10 години създадохме клъстър на иновации, там на едно място си сътрудничат туристическия сектор, спортния сектор, автомобилния сектор, сектора на наемане на ски оборудване и така нататък. Това означава, че тези клъстери могат да бъдат нещо много полезно. Нещо много полезно за туризма. И ето защо трябва да се обърнем малко повече към онези места, където има традиционен туризъм, е, така наречените хъбове, е, места на, на, на концентрация на туристически услуги и нека комисията да ни каже къде точно има други такива места. Um, um, Госпожа Клуне, аз подкрепям много от нещата, които бяха казани за бизнеса, за заетостта, за малките и средни предприятия, за намаляване на бюрокрацията, за развитие на уменията, за намаляване на сезонния характер на туризма и прочие. Надявам се, че по-конкретна работа ще бъде свършена в рамките на работната група. Всеки, който предлага туристически продукт, трябва да развива уменията на своите а, служители, да а, предлага качествени продукти, които да привличат а, туристите. Трябва да говорим също за достъпа, за транспортните връзки. Това са все важни въпроси. Аз съм от регион в Ирландия, който е сходен на, на Уелс и ние се конкурираме с него. Достъпа до транспорт за Ирландия е изключително важен въпрос. Аз съм голям любител на влаковете, но те не ни вършат особено голяма работа в нашия случай в Ирландия. Затова авиокомпаниите, въздушния транспорт за нас са от особена важност и трябва да видим какво може да се направи, за да подкрепем подкрепим районите, защото без те да имат транспортни връзки, няма да могат да привлекат туристи, в, които да ги посещават. Надявам се, че можем да насочим вниманието си върху тези въпроси, да разработваме политика именно в тази област. Това е важно, важен аспект на туризма. Надяваме се комисията да му обърне достатъчно внимание. Клаудия Гилер има думата. Е е Радвам се, че обсъждаме въпрос от такава важност. Туристическият бранш е особено важен за развитието на нашата економика. Трябва също да признаем важната му роля в развитието на някои от регионите, например на най-отдалечените райони, които имат сериозен туристически потенциал. Региона в Португалия, от който съм, също има такъв огромен потенциал за развитие на туризма. Благодаря на господин Ортун, както и на колегите за това, което беше казано за направеното вече в сектора на туризма. Искам да наблегна на устойчивостта на фирмите в този сектор, особено сега в, по време на кризата, която изпитват някои от държавите членки. Когато говорим за финансиране, искам да запитам Европейската комисия какво се предвижда, какво ще се направи за малките и средни предприятия, за да получат те финансиране. От гледна точка на автономен регион на Мадейра за нас е важен въпрос за кластерите за развитието на крайбрежните райони. И на последно място искам да се спра също на въпроса за достъпа. Това е изключително важен въпрос. Трябва да обърне внимание на регионалните летища, за да могат дестинациите да бъдат достъпни по въздуха. Елизабет Розенберг има думата. Благодаря, господин председател. От гледна точка на конкуренцията в туризма има проблеми в Европа в сравнение с останалите континенти. Въпреки, че туристическия ни сектор се пласира доста добре. Гърция беше председател на съвета. По време на това председателство ние организирахме доста изложения, конференции по въпросите на туризма. Сериозната криза, която изпитва нашата страна, засегна туризма сезонния а, туризъм, за който говори господин Ортун. Искам да му благодаря за много подробното изказване и за тези 8 точки, а, които а, бяха изложени а, като предложение на комисаря. И да кажа, че а, на останалите континенти сезонния туризъм на практика не съществува докато в Европейският съюз се наблюдава това явление. Радвам се, че съм част от работната група по туризма. Както каза нашия, това, което каза нашия координатор е много уместно за развитие на работата на тази работна група. като се има предвид компетенциите, които Комисията по транспорта има в тази област. Искам да помоля за анализ от ваша страна, господин Ортун, на това какво липсва на европейския туризъм с, в сравнение с туризма в други части на света. Заради събитията в Средиземноморието ние изпитваме конкуренцията от страна на Турция. И това е за наша сметка. Дали комисията предвижда повече финансиране за държавите, които са в криза. Знаете, че моята страна а, програма на бюджетни ограничения. Затова искам да запитам дали предвиждате допълнително финансиране за страни като моята. Искам също да говоря за работата на работната ни група и заседанията и да не се провеждат в рамките на комисията на транспорта в пълен състав, да има отделни заседания, за да разполагаме с повече време. Госпожа Клуне сега, тя каза, че е, се радва, че ще има вече железопътна линия, но не всички острови могат да бъдат свързани с железопътна линия, а с регионалния транспорт е, ще можем е, да подкрепим и финансово е, комуникациите и между островни е, острови. Например, Зарбрук, Ниас е, и е, всъщност е, моят провинция е на, има 2 км, е на 2 км разстояние от а, остров в Балтийско море, но както казах сега с а, съответното внимание върху този проблем ще се а, преодолее тези разстояния. Сега в Швеция чудесни, е, чудесен е, зимен туризъм през лятото. Какво е възможно да се прави там, да се е, кара велосипед? Също въжи и за Австрия. Именно тази комбинация дава възможност да се удължи активния сезон и е, туризма, е, велосипедния туризъм наистина процъфтява през последните е, няколко години. По 20% нараства. Е, много повече отколкото автомобилният туризъм. А инфраструктурата за велосипедите е толкова ограничена, а ползата от е, това е огромна. Не носят е, толкова приходи в бюджета, но другите ползи са изключително важни, да не говорим за здравето е, има статистика, която казва, че тези, които накарат велосипед, се е, боледуват три пъти повече, отколкото не е, каращите велосипеди. И живота, продължител, средната продължителност на живота също е по-дълга. Така че и от гледна точка на здравето, на околната среда, на, на дори и финансово отношение е, е за предпочитане. Сега давам думата на господин Ортум. Thank you very much to all of you for your kind words and also for благодаря на всички вас за любезните думи, за подкрепата, за допълнителните идеи. Разбирам, че имам време до 10.30. Не искам обаче да пренебрегвам когото и да било от изказалите се. Ето защо искам да се опитам да коментирам всички въпроси. А въпросите не бяха лесни. Господин Ван де Камп обаче зададе един въпрос, който не беше толкова труден, как да се намери равновесието между туризма и сигурността. Нека да се изкажа от е, свое име, тъй като не следим е, точно какво се случва в областта на сигурността, не се занимаваме с този въпрос. Знаем, че госпожа Могерини работи сериозно по този въпрос с други колеги. Е, по отношение на туризма обаче, ние смятаме, че сигурността е, е много важна. Сигурността е важна и за самите туристи. Имаме много оплаквания от граждани на трети страни за това, че липсва сигурност. И тук нямам предвид а, тероризъм. Има се предвид а, по-скоро отрицателното отношение към някои богати китайски туристи, които се заплашват с оръжие, ограбват ги в някои летни дестинации и така нататък. Този вид сигурност обаче не може да бъде решена като проблем от гледна точка на, на туризма и, и само от туризма като отрасъл. Тази сигурност е сигурност, която трябва да се осигури и за самите европейци, не само за чужденците. Всички трябва да се чувстват безопасно в Европа. Спомням си, господин Таяни винаги казваше нещо подобно. Ако искате да обвържете визовата политика с политиката на сигурност, това няма как да проработи. Терористите в крайна сметка нямат е, такъв проблем с получаването на визи. И самата визова политика не пречи на установяването на туристи в Европа. Много от тях вече са в европейските държави. Така че има други средства, с които да се реши проблема с сигурността. Не е визовата политика най-подходящия инструмент. Освен това, самите държави членки трябва да допринесат е, в това отношение граничния контрол, например. И миграцията, освен това, също оказва своето въздействие. Сигурността обаче не трябва да се решава като проблем чрез визовата политика. Това вече го казах. Има други пътища за това. И мисля, че Онези, които работят в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, е, ще се справят с този проблем. На следващо място, казаното от е, госпожа Демонте, основният въпрос беше въпроса за търговската марка. Разбирам, че Европа трябва да се промотира, да се рекламира по-добре, тъй като ние в Европа имаме много различни дестинации. Ние сме най-богатия континент по отношение на културно наследство, по отношение на многообразие, паметници и така нататък. Ето защо трябва да си сътрудничим. Не трябва само да се конкурираме. Съгласен съм, с това, което казаха някои от вас. Има голяма конкуренция между държавите членки. Има обаче много неща, които могат да се постигнат чрез економии от мащаба на всички пазари. Ако успеем да изградим транснационални тематични проекти, ще е много добре. Китайците, руснаците, американците, бразилците, индийците идват от много далеч – и ето защо те търсят някакъв проект, който да е общ за Европа. И ние трябва да им предложим нещо подобно, някаква такава стратегия, търговска марка. Ето защо заедно с индустрията, с държавите членки, с националните служби по туризъм, с местните органи трябва да изградим обща стратегия за реклама на Европа в нейната цялост. И ние работим по този въпрос, но разполагаме с много малко ресурси. Вероятно знаете, че сумата, с която разполагат националните туристически бюра, като Визит Британ, например, или Визит Франс, е, тази сума е над е, милиард. А колко имаме ние в е, общия бюджет? 1 милион евро. Какъв е бюджета на Brand USA? 140 милиона и 40 милиона долара. В Швейцария 90 милиона швейцарски франка. В Германия тя е голяма дестинация, Бавария, Рейнския регион, Берлин. Там бюджета е повече от 60 милиона евро. Каква е максималната такса, която се плаща от националните туристически бюра в ETC? не повече от 1000 е, евро. В е, САЩ е, положението е съвсем различно. Ето защо много може да се направи и се надявам, че след няколко години ще имаме сериозни промени тук. Стандартизацията, говорихте за пожарната безопасност, опасност, е, конкретен проблем засегнахте. Между другото, това е въпрос с дълга история. Още от 86-та година е, се правят опити за стандартизация в това отношение, но много може да се направи. И тук отново се сблъскваме с е, проблема на субсидиарността, тъй като на много места хармонизацията е забранена. Знаете, че господин Тимерманс от комисията сега говори за по-добра регулация. Да се надяваме, че нещо ще бъде постигнато. Трябва да се предприемат мерки, които да бъдат предварително тествани, проверени. Още не сме стигнали до там обаче. Регионите, разбира се, повече от е, половината от законодателството не е в ръцете на националните органи. Е, регионите, местните власти също имат много голяма роля. Ето защо ние работим за този подход на, на клъстерите, за неговото рекламиране. Работим заедно с Европейската мрежа на предприятията. Тя е сериозно отдадена на туризма. Малките и средните предприятия са нещо, което споменахте. Единственият начин да се насърчат те в отрасъла туризъм е да има регионални инициативи. Естествено, много правим чрез цифрови инициативи. Имаме 90 бизнес портала, цел насърчаване на, на, на туризма и на малките и средните предприятия, но основната работа тук трябва да се свърши на регионално и местно ниво. Споменахте и бюджета. Той беше увеличен през последното десетилетие. Имаме, имахме 2-3 милиона, сега имаме 10-15 милиона само за подготвителни дейности вече достигаме цифрата 12, 13, 15 милиона. Това вероятно като сума ще бъде достигнато през 2016 година. 105 е, милиона за 7 години имаме в рамките на многогодишната финансова рамка. Моя персонал, ако трябва по-конкретно да говоря, вече е 24 човека, в миналото беше само 15. Председателя. Е, моля ви вече да приключвате, тъй като времето изтича. Да, да, е, по отношение на ниския и високия е, сезон, господин Декрандес спомена това. Получихме 128 отговора, 128 молби за участие по отношение на е, инициативата за сътрудничество между публичните и частните партньори. Има и много други проекти в това отношение. По отношение на достъпността, кой засегна този въпрос? Е, Изискун Билбао спомена е, този проблем. Естествено, работим по този въпрос. Има много предложения това отношение. Е, всички искаме да имаме достъпен туризъм. Достъпността е неразделна част от нашето понятие за отговорен туризъм. Когато се приеме Европейската харта за отговорен туризъм, е, този аспект ще бъде напълно интегриран, аспекта за достъпността. По отношение на островите и на отдалечените райони, е, морския, крайбрежния туризъм. Само преди седмица проведохме семинар относно регионалния подход и подхода на клъстерите. Този семинар беше изключително успешен. Ще имаме и голям семинар на 3 март за пристанищата. Паневропейският диалог е, за европейските пристанища в цяла Европа трябва да бъде засилен. Забравих да спомена и стратегията за развитието на крайбрежните и морските райони. Тя също е нещо важно. И така приключвам. Благодаря ви за подкрепата. Винаги ще работим в дух на сътрудничество с вас по време на заседанията ви, по време на срещите на интергрупата и се надявам в идните седмици и месеци да се радваме наистина на добро сътрудничество. Благодаря и сега дамото на господин Látszik, hogy van miről. Да, мисля, че последният е, час и половина, в който разговаряме по тази тема, сочи колко много неща, колко много аспекти има темата. И съм много е, благодарни на комисията, че дойдоха за да разговаряме по тази тема. Сега ние имаме една инициатива в групата Туризъм на място. Това е заглавието Туризъм on the Spot. И се надявам да работим съвместно с тези, които проявяват интерес следващите месеци. И е, толкова много говорихме за е, китайските туристи, колко важни са китайски туристи и ще бъдат е, в следващите месеци и години за Европа. Зная го, ето защо Е, смятам да приемем е, и организираме една инициатива в това отношение. Ще приемем е, делегация от Китай и надявам се да получим подкрепата на комисията. Ще ви кажа и ще ви дам точно информация за логистиката по въпроса. Благодаря. Благодаря. С това приключихме първото заседание на групата, работа група по туризъм. Е, сега да, минав, да минем към следващата четвърта точка. Преди това обаче бих искал да, да, да приветствам новия член е, Дания Гелтън от е, ЕКАРЕ разбирам, че не е тук, за съжаление, но просто предайте му моите поздравления с добре дошъл. Сега минаваме на четвърта точка, а именно това е директива относно максимално допустимите размери с национални международни трафик на някои пътни превозни средства. Второ четене. Докладчика има думата. Um, Благодаря, господин председател може би една минута да дадем, за да се успокоят духовете в залата. Ich glaube, jetzt kannst du anfangen. Мисля, че сега вече можем да започнем. И така, скъпи колеги, благодаря. Първо, благодаря за голямата е, подкрепа в преговорите между съвета и комисията. Никак не беше лесно. Много деликатно досие беше, но в крайна сметка, в крайна сметка доста успяхме и доколкото разбирам, всички докладчици в сянка, които присъстваха и които преговаряха, в крайна сметка е, подкрепиха резултата, който, до който се стигна. Сега, по резултата. Няколко въпроса има, които бяха засегнати в преговорите. Е, добрата новина първо. За нас е, въпросът за трансграничия въпрос, който е, може би, най-важният, бе решен по начин, който ние в парламента искахме, така че нашето решение е почти непроменено остана. За щастие, съвета, мнението на съвета съвпадна с нашото, така че системата е ясна ако се използват по-течки, по-дълги, по-високи или по-тежки автомобили, тежкопревозни е, транспортни средства, те могат да се е, без проблем да се движат е, из Европа, не само в Северна Европа, но и в Огненото кралство Ирландия, където има други наредби свързани с това са и другите проблеми, които също намериха своето решение доста удовлетворително. Ще ги спомена, ще ги изброя по-отделно, за да е ясно. По въпроса за по-устойчиво, екологично устойчиви е, двигатели, съвета предложи е, нашата е, альтернативно гориво, и решихме, че био и синтетични горива за тях не се прави вече изключение, но технически много лесно е, това е разбираемо. Съгласихме се е, да улесним за три е, осните автобуси с ремаркета сега, е, транспортирането на 45-футови контейнери е, не беше възможно е, до сега. Ние го правим възможно, така че такива влекачи ще могат да с 15 метра по-дълги, за да могат да ползват тези 4, 45 футови контейнери. Въпросът беше дали могат да превозват и по-малки контейнери и в края решихме, че е разумно да могат да превозват и по-малки контейнери, тези влекачи, защото в противен случай хората, които пренасят е, товари, превозват товари, ще трябва да купуват е, различен лекач за всеки вид е, контейнер, което не е разумно. Във връзка с това, ние е, се за, за, занимахме и с а, е, е, интермодалния транспорт и дефиницията на интермодален транспорт. По принцип, по искахме от комисията да преразгледа цялата дефиниция на интермодален транспорт. И това ще стане. Едно от най-интересните е, дискусии беше около е, аеродинамичните е, елементи за сигурност. Спора беше между монтираните отзад или отпред такива елементи. С тези, които се монтират зад кабината, съгласихме се те да имат максимална дължина е, когато се сгъват или прибират, е, да, да, максималната дължина да бъде 200 мм. Това е важно, защото с тези 200 мм все още е възможно да се е, позволи движението на е, влекачи по е, пътищата. Е, от, е, от друга страна въпросът как се е, е, ще се прилага това на практика, бе решен. Споразумяхме се, обединихме се около един доста така сложен списък от изисквания, които са много важни за нас и е, решихме, че това може да стане чрез е, акт за, по изпълнение, вместо делегиран акт, но това е само ако става дума само за технически аспекти, иначе без политически. Най-трудната, е, е, най-костеливия орех беше е, тези аеродинамични кабини, шофьорски кабини. Трябва да ви припомня, че се предлагаха две против... диаметрално противоположни решения от нас. Съвета решиха, че решиха въпроса много бързо, намери се е, един типичен компромис, а именно ще бъде възможно е, да се произвежда тези аеродинамични кабини максимално е, скоро, така че е, за да се промени това положение, трябва да, се, да имаме друг вид законодателство. Това беше проблем, който заварихме. Най-важното законодателство в тази връзка е регламент за типовото одобрение. Този регламент трябва да се промени първо, за да може след това да се променя формата на и дизайна на кабините. Е, едно много важно нещо за цяла Европа. Ако държава членка е, пожелае да промени нещата, няма проблем. Въпросът е за европ... Е, европейски промени, паневропейски промени, така да се каже. Компромисът беше, че такава една разпоредба, даваща възможност за целия Европейски съюз, ще влезе в сила три години след като влезе в сила регламента за типово одобрение и получихме е, обещание от комисията да излезе с законодателно предложение в това отношение най-късно през 16-та година. Мисля, че е, тук е, има, виждаме две преимущества всъщност. Ускоряваме е, законотворческата е, процес, е, който е, предстои, защото в противен случай не знаем комисията кога ще предложи и какво така че ще бъде възможно бързо да се е, започва да се произвеждат тези кабини. Въпросът беше, че проблемът беше, че много от е, е компаниите, които е, произвеждат такива е, тежки прозни средства, не бяха особено склонни на това, включително държави членки. И успехът беше за нас е, този компромис преди, не толкова за тях. Е, сега няма проблема, ако няколко държави членки решат да прилагат по-рано аеродинамични или мерки за безопасност, особено е, Обединеното кралство. Това е проблем в такива е, пренаситени, пренаселени места като Лондон. Трябва да има МПС-та с повече по-висока степен на безопасност. Друго, Поразумяхме се по две неща. Държавите членки да имат, да могат да избират е, или инфраструктурни за измерване масата е, на, на, и размерите на МПС-тата, или монтирани на борда съоръжения, или е, в инфраструктурата е, формулировката. Ако е, едно, един камион е съоръжен с е, такова съоръжение на борда, то трябва да може да общува с, да съобщи на, трябва да е състояние да съобщава на шофьора теглото на, на камиона. Звучи просто на пръв поглед, но в преговорите с, разговорите с експертите научихме, че всички ново произведени е, камиони имат някакъв вид е, такава е, съоръжение, котия в, на борда, която измерва теглото. Не знае технически как изглежда това, но в такъв случай е лесно да се препрати, на, подаде информация на, на водача, за да бъде информиран така че по този начин заобикаляме е, съществуващото положение, но намираме решение на въпрос. И накрая получихме това, което искаме. Е, тези три години след е, текстовете за преразглеждане, клауза за преразглеждане, за актуализация три години след като влезе в сила директивата. Преходният период е 24 месеца до края на 2017 е, всички тези неща трябва да е, влезат е, вече да, да са факт. В края трябва да кажа, че доста дълъг път извървяхме две години. На мен ми се сториха пет, но дори малко по-малко от две. Сега вече ще забравим за този проблем, ще се отървем от него за известно време. Благодаря, поздравление сега. Вин Ванденкап. Вече. Виждам по косата на господин Лайтфрид, е, че започва да побелява от работата по това досие, което, която върви вече 3 години. Искам да му благодаря за постигнатият резултат. Аз съм координатора на НФП по въпросите на транспорта. Аз съм холандец. Ние държим много на частотата на МПС в Холандия и считаме, че това предложение е в вярната насока. Господин Лайтфрид каза, че се внасят промени в текста. Текстът на проекто препоръката, според мен, включва компромисите, постигнати по време на тристранните срещи. Така че господин Лайтфрид представи не само собствения си, собствената си инициатива, а и резултатите от е, тристранните срещи. Благодаря ви много. Питър Ван Дален е следващият. Първо докладчиците в сянка. От е, моя страна също искам да благодаря на подина Лайтфрид. Това беше изключително сложна задача. Той започна с а, това, която се отнася до еко-комби. Един от най-чувствителните въпроси. Това отдавна се прилага в моята страна. Отнася се до безопасността по пътищата. Няма никаква връзка между използването на тези екокомбис е, и увеличаването на пътно-транспортните происшествия. Аз имам някои предложения, ще ги споделя в двустранен план. бих искал да разбера какво е неговото мнение, както и мнението на секретарията по отношение на така наречените екокомби. Какво споразумение е постигнато по тях? Приложение второ от текста, който беше договорен. В това приложение господин Лайтфрид премахва условията, които се отнася до екокомби, въпреки че продължават да фигурират в текста на съвета. А това е изключително важен въпрос за нас. Все повече фирми изпитват проблеми по време на търговите в Германия. Ако искате само един километр да изминете през границата, трябва да използвате определени превозни средства, което понякога води до използване на по-тежки автомобили. И така бих искала да разбера какво е мнението на господин Лайтфрид и на правната служба по въпроса за екокомби. Ще получите отговора си накрая от господин Лайтфрид. Да, благодаря на докладчика, наистина трудна работа беше и даваме си сметка какво е преодолял, за да стигне до тук. Доста приемлив е, е резултата. Е, знаем, че по е, е, тежкотоварите имахме различни е, мнения, но в крайна сметка там където държавите членки искат да внесат допълнителни ограничения, могат да го направят както в Скандинавия. Това са няколко важни неща, за които по които се постигна е, успех. Хубаво е, че може който иска да е, проектира и да произвежда такъв вид е, каб, шофьорски кабини, да може да го прави в рамките на Европа и това е едно разумно е, решение, когато, което предоставя равнопоставеност на е, всички е, производители. Е, сега имаше много неща, по които трябваше да, е, на които трябваше да отстъпим. Е, е, съвета настояваше, парламента не беше съгласен, но така или иначе това е един приемлив компромис. Прокарахме и тази идея с клаузите за актуализация, за преразглеждане именно да комисията се съгласи в крайна сметка да излиза с такива доклади на, за, за по-дълги превозни средства, защото е, е хубаво всеки, който е в бранша, да знае какво е допустимо, какво е, е регламентирано и какво не е в, при, производството на МПС-та. Е, дори и, макар че не постигнахме всичко, все пак доста. Това е най-хубавото при трилога всъщност. Максималното, което може да се постигне при един трилог. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, lämmin kiitos raportööri Lait. Искам да благодаря на докладчика ни, господин Лайтфрид, за конструктивната му работа, която допринесе за разрешаването на проблема въпроса за размерите и теглото на МПС създават доста проблеми, разпалват страстите. Има разлики между европейските държави. Има различни потребности на транспорта. Аз съм от държава, където има използване на дълги, дълги маршрути. Не можем да използваме навсякъде железопътен транспорт. Освен това, железопътният транспорт не е економически целесообразен в доста случаи, което означава, че трябва да се прилага гъвкав подход по отношение на транспортните средства, за да можем да транспортираме повече стоки и суровини по устойчив екологичен начин. Не бих искала да се принуждават всички европейски страни да прилагат едно и също решение, защото няма едно универсално решение, но се надявам, че в бъдеще ще отчетем, че в Европа има различни а, държави и че има различна конкурентоспособност в сектора на транспорта. Това общо решение предлага общ модел. Искам да благодаря на всички, които участваха за техния делови и конструктивен подход. Трябва да помним, че конкурентоспособността на Европа е не въпрос, е въпрос на днешния ден, което изисква да се намери съвместно бързо решение. Напълно осъзнавам, че една кожена шапка не може да стане за всички няма да стои еднакво добре на всички. Така че се надявам да се имат предвид тези разлики. Съгласен съм, стига да не се налага да носим, да носим такава шапка непременно. Да сме задължени. Oh, much, господин Еванс, искам да благодаря на господин Лакфрид за отличната му работа. Мисля, че когато човек е с поседяла коса, това му придава по-благороден вид. Беше постигнато споразумение в тристранните срещи с комисията и съвета. И това трябва да се има предвид при да се предлагат изменения. Искам да кажа обаче, че от името на нашата група въпросът за трансграничния характер на транспорта е особено важен и относно дизайна на кабините и важността да има добра видимост. Мисля, че това изискване трябва да е задължително. Не трябва да е оставено а, на добрите намерения на тези, които изготвят дизайна. Луци Андерсън. Well, I think we've made great progress in the Доста напреднахме в това отношение. Благодаря на докладчика и на всички, които участваха в тази работа. Благодаря на докладчика и за това, което каза за Лондон и необходимостта да се отиде по-далеч. Колкото до по-безопасните е, тежкотоварни, е, това е, се отнася до програмата за градска мобилност в големите градове, не само Лондон и другаде. Ние в Лондон наистина все още имаме какво да правим. Много работа ни предстои по безопасните е, тежкотоварни, макар че сме постигнали доста. 980 е, пътника са били е, убити или ранени е, средно, убивали убити или ранени средно в последните 3 години и 577 велосипедисти средногодишно са били, е, са, са били убити или получили тежки наранявания в последните години. Е, така че е, повечето от злополуките се причиняват от тежкотоварни. Затова имаме още много да работим по този въпрос. Трябват ни допълнителни съвместни действия по този въпрос. Разбира се, предстоят ни местни избори в Лондон следващите, е, следващите две години и ще поставяме този въпрос. И аз се надявам, че колегите в големи градове из цяла Европа ще споделят моите, е, моето мнение. Забрана та на, на тежкотоварни в, е, цен, в е, рамките на града, на големи градове е доста успорен въпрос. Е, има много аргументи против и за, но някои градове са го направили, забредили се го, като са балансирали всички преимущества и недостатъци и това наистина води до по-безопасни улици за гражданите. Very much, Chairman, and huge thanks Джаки Фостер, благодаря. Господин председател, много благодаря на Йорк Лайхтфрид. Никак не беше лесно това досие и мисля, че работата, която се е свършила в рамките на тристранния диалог и заедно с министрите на транспорта е, е изключително добра. Тези въпроси са свързани с доста емоции у нас. Всички се интересуваме от дизайна на кабините, от типовото одобрение. Знаем какво законодателство ще се прилага. Ние включихме на някои места изменения, които поускориха процеса. Мисля, че съответно, що се отнася до дизайна на, на кабините, сме постигнали много. Благодарна съм и за това, че се реши проблема с Великобритания и Ирландия. Той беше проблем само на тези две страни и това беше много важно за нас. Благодаря още веднъж. И накрая по отношение на субсидиарността, този въпрос винаги е изключително важен, особено за Ирландия. По отношение на трансграничните въпроси, всичко се свежда до това как се приемат споразуменията. Ако имате един камион от 60 тона, той трябва да бъде прият. В Великобритания и в Ирландия обаче имаме много голям трафик и не искаме да има такива камиони. В Финландия, например, в Швеция обаче това не е такъв голям проблем, тези толкова тежкотварни камиони. Е, добре е, че се намери решение. Благодаря и трябва да кажа, че ЕКР ще подкрепи този доклад. Е, господин Ван Дален поиска пояснение. Надявам се, че ще отговорите. Като цяло обаче ЕКР е доволна от е, окончателния резултат. И сега Исмаел Ертук. Благодаря и от мен. Благодарности на докладчика. Трудна тема беше това беше ясно от самото начало и от гледна точка на, е, на всичко това резултатът е приемлив е, е, Сега не би трябвало да разреждам, да, да, да говоря за капката катран в меда, но наистина е, в последния период има много неща, които е, комисията не, се опита да направи по тези така наречени е, гигантски, чудовищни големи камиони. Факт е, че е, се занимавахме с отделни неща, като аеродинамичната форма на, на кабината. Е, по това напреднахме, разбира се, но по е, някои неща, дължината за 50 см по-дълги ремаркета, това, което разрешението за това е добро решение нещо, което от наша гледна точка не е много оптимално, не беше много оптимално и като компромис и не беше особено приемливо, беше клаузата за е, преразглеждане. Мисля, че твърде прибързано там е, се, се приехме, е, отстъпихме. А именно тези три години, процедурата за три години след влизане в силата, след на, на регламента за типово одобрение когато говорим по тази тема, имаме различно мнения с колегата. Аз чета текста така. В крайна след среща при трансгранични пътувания, трансгранични пътувания няма да са възможни. Ако в една страна е разрешено този тип природосредство, но съседната не е, тогава не е възможно да се придвижа. И тук стои въпроса за мен. Например, за Германия това е една определена тема. Комисията не, не излезе с позиция по този въпрос. Е, и аз ще, поставя, ще ми поставя този въпрос в е, Германия. Правих, бяха опити на място, експерименти, е, изпитание на място. И е, те трябва да са всъщност в, дадено, в даден срок от време. Този е, срок непрекъсто се удължава и се получава траен проблем, а не и докато не решим този проблем, ще стои проблема, открити проблема с разграничните пътувания и тогава няма да четем текстовете в закона по един и същ начин, а ние трябва да сме единни в прочита на тази тема и по-специално, когато е, е, е, че не са загубени за производителите гъсто населените центрове на градовете, това е един от недостатъците, но общо взето мисля, че това е оптимално решение и максима, който можахме да постигнем. Благодаря на, оратор, на докладчика. Госпожа Яла Сендер. Благодаря. И аз искам да поздравя докладчика. Досието беше изключително сложно. Статуквото беше почти непоклатимо. Комисията обаче се опита да го разклати. Имаше стандарти, които не бяха е, полезни за всички. В предложението се казва, че директивата ще носи името на докладчик. Това е нещо доста необичайно. Какви ще бъдат последиците от всичко това? Всеки ли ще може да крещава директива сам на себе си? Нямам нищо против и на мен да се кръсти някоя директива, не че толкова съм против господин Лайхтфрид. Най-важното е да се приспособят своевременно стандартите за безопасност, различните механизми в това отношение. По отношение на промяната в аеродинамиката, трябва да кажа, че това може да помогне за сигурността. Аз бих искала да имаме по-безопасни камиони, не само за шофьорите и за останалите участници в движението. Има много хора, които са уязвими на пътя, не само пешеходците и трябва да ги защитим максимално добре. В съвета имаше забавяне, говори се за 2022 година, мисля, че би следвало да разгледаме още веднъж безопасността на кабините, това ще е от полза за всички, и за шофьорите, и за пешеходците. Става дума само за технически въпроси, в крайна сметка. Искам да попитам. Още нещо. Бих искала да ми се обясни много ясно и просто как стоят е, нещата с е, трансграничните места е, за преминаване през две различни държави. Ще има ли улесняване тук или ще продължим с съществуващия режим? Много често шофьорите имат проблем с преминаването през границата на някои места. Извинявам се и сега генерална дирекция МУВ от комисията. Uh, first of all, the commission would like to... Uh, Благодаря. Комисията иска да подкрепи на Пълно постигнатия резултат на тристранния диалог. Няма да преминавам през всички нови елементи на новия текст. Ще спомена обаче новите устройства, които ще направят камионите по-аеродинамични и така от своя страна ще има подобряване на безопасността и ще се консумира по-малко гориво. Искам да спомена и някои дерогации за превозни средства, които използват альтернативни горива. Чрез тази дерогация ще се насърчават екологично чистите превозни средства. Между другото, комисията съжалява, че някои от нейните предложения не бяха взети предвид, когато се направи преглед на текста. Искам да спомена, например, че ние предложихме конкретни мерки по отношение на свръхнатоварването. Както казахте, това може да има сериозно въздействие за безопасността на пътя, както и за качеството на инфраструктурата. Бихме желали да се приемат малко по-категорични правила в това отношение, но това не можа да стане, както и самия докладчик каза. Тук става дума за компромис. Искам да подчертая пълната подкрепа на комисията за този текст, текста, който се обсъжда днес. Работата не е приключила. Това се каза вече. Трябва да се направят технически модификации на законодателството за типовото одобрение. Определено комисията желая да се ускори работата в това отношение. Целта е да се направи предложение за типовото одобрение. Надяваме се това да стане в началото на 2016 година и за това разчитаме на подкрепата на съзаконодателя. И накрая бих искал да кажа, че обърна внимание на казаното от господин Ертук – по отношение на правилата за трансгранично използване на по-дълги камиони. Тези правила не бяха засегнати в рамките на настоящия преглед. Вярно е, че съществуващата нормативна уредба не е съвсем ясна и мисля, че на по-късен етап ще се направи промяна в това отношение. Благодаря и сега давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря ви за коментарите. Господин Ван де Камп. Естествено, че съдържанието беше важно. По време на първата фаза от преговорите е, направих всичко необходимо да вкарам различните предложения в текста. След тристранния диалог обаче трябваше да сравняваме решенията на парламента и решенията на съвета. И положихме всички усилия да вкараме максимално от нашите желания в, в този текст. Не всички бяха за, но това беше позицията на парламента. В крайна сметка какво се случи? Трябваше да постигнем онова, което беше максимално възможно в този конкретен случай. По отношение на името, госпожо Аяла Сендер, нямам а, никаква представа за какво става дума. Разбрах, че може в бъдеще да се променят правилата и в бъдеще може да има и някакво досие, което да се казва Яла Сендер. Можем да проверим, може би в бъдеще ще бъдем много по-известни, отколкото сега. По отношение на трансграничния аспект и проблем. В преговорите с съвета и комисията аз исках да се стигне до конкретно решение. И това се случи почти напълно. Онова, което решихме на нашето първо четене, сега е в компромисния текст. Естествено има малки промени. Така стоят нещата. Ако правното положение е, е такова, че възникнат съмнения, винаги може да се отиде и към Европейския съд. Става дума за правна сигурност, все пак. До сега никой не е желал нещо подобно, но има такава възможност. Вероятно се досещате, че и аз съм за компромиса. Той няма как да се промени от тук нататък. И ето защо ми се иска да не се внасят нови изменения – ако има нови изменения, аз бих препоръчал те да се отхвърлят, защото те ще нарушат компромиса. Благодаря ви за голямата подкрепа и за положените усилия. И лично на вас искам да благодаря, господин председател, за това, че вие много помогнахте да стигнем до там, до където стигнахме. Господин Ван Дален, има време за още един коментар. Съвсем накратко, моля ви. Да, съвсем накратко, господин председател. Аз винаги си изказвам кратко. Имах конкретен въпрос относно приложение 2. Не получих отговор, освен това искам да чуя позицията и на правните служби. Искам да чуя сега реакцията на правните служби по отношение на приложение 2. Der Herr Berichterstatter meint dazu, und diesmal auf Deutsch, das ist mir dann etwas leichter in so komplizierten Dingen. Докладчика ще говори на немски по този толкова важен въпрос. Въпроса на господин Ван Дален се отнася до приложението. Има едно предложение на комисията е, от едно приложение, което се отнася до позицията, отразява позицията, позицията на, на съвета и едно на парламента. Е, това не влезе в крайния компромис, в крайна сметка, защото, е, но, защото всъщност нямаше много сериозни правни разминавания. Но ако ако е, все още трябва да се доизчистят някои неща, трябва да седнем заедно и да видим в тези е, приложения е, как стоят нещата, но не можахме да стигнем до компромис. Може би да добавя и аз обяснение. Приложението може да бъде винаги добавено, но то няма правна, правно обвързваща стойност. Компромиса има ако сега предложението на Кала се да се е, добави това приложение, е, тогава е, това е отговора на, на Исмел и аз, които, и мен, които смятаме, че по европейското право забраната на такива тежки тежкотвани е, е забранена. Е, имаме от е, съвета промени позицията си в рамките на тези 5 години, когато се обсъжда досието на 180 градуса. Сега приложение винаги може да се добави, но текста, който се е приел, е прият, е прият в измененията, предложения за изменения могат да се получават до февруари, но това заплашва компромиса. Не би трябвало да заплашва компромиса. Извинявам се. Имам, имах въпрос относно различните изпитания, които непрекъсто се удължават срока, на които се удължава. И комисията трябва да излезе с позиция. Е, е, е, това е ясно, но това не е тема на дискусията тук. Сега говорим за размери и маса и така нататък. Знам, че има пиловен, пилотен проект, който е безкрайен, неограничен във времето. Комисията пилотните изписания са е, е, ограничени във времето. Не са вечни. Той вечното не е никога вечно, но така. До 4 февруари е срока е, до 12 часа на обяд за внасяне на предложение изменения. Благодаря на докладчика и на докладчите в Сянка, които въпреки е, различните позиции е, и представи, са представили общо позицията на комисията. Е, това е добре. Доволни сме от резултата. Можем да го приемем и е, вече е, гласуването е ясно. сега следващата точка от дневния ред. Препоръка към комисията за е, прем, промяна е, на заглавието е презентация на е, становище Фонден Камп има думата доклад, докладчика. Wij weten allemaal dat de... Благодаря, господин председател. Знаем, че преговорите за трансатлантическото споразумение с САЩ са доста сложен въпрос. Ние не знаем какво е сегашното състояние по тези преговори. Госпожа Малстром се опитва да внесе повече прозрачност Аз се опитах да изготвя много кратко становище, каквито са изискванията на този парламент. Това е становище от името на Комисията по транспорта. Става дума за сериозни интереси на Европа и на САЩ в сектора на транспорта. Вие разполагате с моето предложение, така че очаквам да чуя вашите коментари Господин Лайтфрид има думата. Благодаря, господин председател за социал-демократическа, групата на социал-демократите, ако може да говоря от тяхно име, искам да кажа няколко неща всъщност. По принцип, това е едно споразумение между САЩ и Европейския съюз. Едно търговско споразумение, и трябва наистина, много важно е да видим как, е, какво ще изкристализира накрая. Ако е, най-общо се отнася до търговската политика на Европа, е, както и да е, то ще има е, силно отражение върху Европа. Е, и е, би трябвало да имаме е, е, международен арбитражен, арбитражен съд, ако се стигне до някакви е, е, е, който да има правомощие да решава трансатлантически е, спорове, е, защото, например, в случай на занижаване на нашите стандарти или по отношение на сигурността на пътищата, те имат различни стандарти, ако тяхната политика по, за движение по пътищата, ако трябва да се прехвърли в Европа в бъдеще, тези, например, огромни е, тежкотоварни автомобили, американски с огромните кабини, ако това се наложи да пътува и по нашите пътища, т.е по, в нашата група а, ние а, много разсъждаваме по същността, сърцевината на, на а, ТИТИП. И а, ако а, комисията не си дава сметка за а, това а, за проблемите и ако не е, смени целият тон на водене преговори с САЩ, ние сме против това споразумение, нашата група. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин а, Декампа за краткото становище, което изготви, което обаче е всеобхватно. Определено ТИТИП а, се обсъжда в множество от парламентарните ни комисии. Добре е, че го разглеждаме и тук. Съгласна съм с а, въпросите, поставени от докладчика по становище. В а, ЕКР ние сме обезпокоени от това, че за сега не са включени никакви въпроси, свързани с транспорта в тези преговори. А това са въпроси, които засягат работа на нашата комисия. Що се отнася до сектора на транспорта и логистиката, ние бихме искали да има засилване на търговските отношения, което е полезно за бизнеса. В областта на транспорта Вече от 10-12 години говорим за споразумението Открито небе с САЩ. Ние поставяме тези въпроси в срещите ни с американската страна. Сега тези неща се разглеждат в ТИТИП. Те обаче се влачат вече от години, без да им се намери решение. Ние по споразумение подкрепяме това международно споразумение. Друга област се отнася до морския транспорт. Там липсва взаимно признаване в някои области. Техническите аспекти, поддръжката и прочие. Въпросите са сложни. Те трябва да бъдат разрешени, ако искаме да има едно истинско търговско споразумение. Предстои много работа. Разбира се, ние ще следим какво се случва и в останалите парламентарни комисии, тъй като това досие е доста обширно. Има доста аспекти, които трябва да бъдат обсъдени. Сигурно други от колегите ще поставят някои от тези, които не бяха споменати. Очакваме да се постигне добър резултат. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Наистина той е, много балансирано становище е, представя. Е, най-общо всички е, знаят е, е, при воденето на подобни преговори, договарянето на такива договори, какви са рисковете. Има и рискове, има и шансове, разбира се. При ТТИП знаем как стоят нещата. Всички се опитахме рационално да видим какво поставяме на масата, какво е приемливо, какво, но, какво не. Разбира се, всичко трябва да става максимално, при максимална прозрачност е, и комисарите също говорят за това, държавите членки също е, понякога се притесняват от това, че е, някои разговори се водят при закрити врата и искат повече прозрачност. Колкото до стандартите, това е тема, която не трябва да се дискутира въобще. Тя се разбира от само себе си, че трябва да държим, да поддържаме стандартите си. В транспортния сектор, при сертифициране, например, когато се налага адаптиране. Много от е, е, автомобилостроителите, е, които се надяват да се улесни износа им на автомобили европейски към САЩ, така че ще решаващо какво ще разпишем в този договор в това отношение има е, транспорта доста малко се споменава, а всъщност има страшно много въпроси, които засягат транспортната сфера. Е, по третата точка, по която говорихме е, за очакванията на САЩ са значително по-големи от е, колкото на Европейския съюз. Е, във всички случаи трябва да внимаваме по този въпрос, е, да не се създадат, да се създаде, става дума за въздухоплаването, при корабите също да не стане, да не се получи неравнопоставеност. Американците напират да да бъдат, е, да бъдат приети техните е, плавателни съдове, но това зависи от инфраструктура, от е, ремонтни възможности и така нататък. Джонс, закона Джонс се задвижи и той голям, дава големи възможности за Европа и по-справедливи, по-справедливи условия да се стигне до двустранни споразумения т.е. Е, много е, неща ни чакат е, за договаряне. В много отношения могат да се подобрят нещата. Това е, така стоят нещата с транспорта. Благодаря. Uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Вим Ван Декамп за изготвеното становище. Аз читам, че като група на зелените ние ще изготвим някои предложения за изменения, които ще се отнасят по-скоро до общите разговори по ТИТИП. Хората, които казват, че ни обсъждаме европейските стандарти, не казват истината, тъй като дори комисаря Малстром, която говори за ТИТИП, казва, че става дума за регламентиране, тъй като между САЩ и Европейския съюз почти няма тарифни бариери. Така че не говорим за едно класическо търговско споразумение, където се обсъждат тарифите, а, а това, което се отнася до нетърговски пречки пред а, търговията. Някой казва, че някои въпроси не подлежат на преговаряне, същевременно става дума за регламентиране, но всичко това е на масата. Трябва да сме откровени и наясно, когато говорим по тези въпроси. И да не твърдим, че тези аспекти не са засягат. Ние ще направим изменения в този смисъл. Е, комисаря е, Малстрюм е от, е, от АЛДЕ, знаем това. По-конкретно по транспорта. Например, по регламентирането, свързано с автомобилите все още не се обсъща повече внимание на по-големите транспортни въпроси, но се водят разговори за регламентирането в областта на автомобилостроението и там има доста технически аспекти, които могат да бъдат разрешени в рамките на ТТИП. Но трябва да видим какво точно е от технически характер. Това е големия дебат. Това, което за някои е техническо, за други е политическо измерение. Някои говорят за безопасността на автомобилите и тогава говорят няма значение дали карате американска или европейска кола, те са безопасни. Да, това може и да е така вътре в автомобила, но в Европа за пешеходците е по-добре, отколкото в Америка. Така че дали това е политическо или техническо решение и кой ще вземе решение, кое е политическо, кое е техническо. Мисля, че тази част също изисква по-критичен поглед от наша страна, да не проявяваме наивност. Тук ще направим също предложение за изменения. Има колеги, които имат богат опит в областта на транспорта. Искам да запитам колко от тях знаят, че в техническите регламенти се говори за хармонизиране на техническите аспекти с автомобилите. Това става всеки месец в, рам... в Женева, в рамките на, Евро... на Комисията по економическите въпроси на ОНЕ. Ако някой счита, че ТТИП трябва да разреши всички двустранни въпроси с САЩ не е прав, защото много тези въпроси се разискват в рамките на ООН. На 3 марта трябва да отидете в Женева, където ще се проведе световен форум за хармонизиране на техническите регламенти за автомобилите. За това защо трябва да разглеждаме тези аспекти в рамките на ТИТИП, където няма достатъчна прозрачност. Така че по-добре би било да се фокусираме върху това, което вече е в ход, вместо да прехвърляме тези въпроси в ТИТИП. Можем да обсъдим и тези въпроси, тъй като това са факти, аз няма да се изненадам, че е, ако постигнем споразумение с колегите и най-вече с е, многоуважаемият от мен колега Вим Ван де Камп. Розета Мато има думата. Комт Инес Аяла Сендер. Аяла Сендер, в такъв случай. Благодаря ви. Аз споделям безпокойствата, които бяха изразени тук. Съгласен съм на съм голяма степен с Вим Ван Декамп. Благодаря ви, че поставихте тези въпроси на нашето внимание. Те могат да се окажат въпроси, които бихме искали да избегнем ние искаме да избегнем рискове, когато водим преговори и когато даваме своето съгласие по резултатите постигнати по това споразумение. Може би трябва да поканим госпожа Малстром, тъй като тя има по-интересен поглед и би било добре да обменим мнение с нея. Социалните екологични клаузи трябва да са на лице. Това е изключително важно. Също защитата на обществените услуги трябва да е на лице във връзка с урбанизацията и прочие, защитата на правата на пътниците, както и синдикалните права. Това е нещо, което е от особен интерес за Европа. Можем да използваме всичко това, за да подобрим синдикалните отношения, не да ги разрушаваме, както и да разрешаваме конфликти, да се разрешават конфликти между големите фирми, например Airbus и Boeing. Може да се улесни разрешаването на тези конфликти. Обменът на информация също е важен аспект, особено като имаме предвид последните атентати срещу Шарли Ебдо в Париша. Търговските данни трябва да бъдат правилно използвани. Те могат да имат сериозен ефект върху транспорта. Всички предварителни условия трябва да бъдат изпълнени преди да започнем преговорите. Благодаря, господин председател. Госпожа Килюнен има думата. Не се притеснявайте, има достатъчно време. И така, нека в началото да благодаря най-сърдечно на докладчика за това становище. Нека да ви напомня, че е добре текста да отразява онова, което сме казвали по-рано относно прозрачността на процеса. Много от аспектите, е, които сме обсъждали в миналото, не са включени. Тук е, групата на ГУЕ, на Обединената левица, не умира от щастие по отношение на това търговско и економическо споразумение с Америка точно обратното. Изключително притеснени сме относно окончателния резултат и последиците от едно такова споразумение. И ето защо искам да подкрепя казаното от Бас Айкхаут. В света се включват, случват по-скоро много по-различни неща от това търговско-економическо споразумение – и ако ние не се включим в подобни инициативи, за които говори господин Айкхалт, просто ще загубим. В сектора на транспорта, според мен, трябва да остане непокътнат от към социалната си страна. И не трябва такива търговски и економически споразумения да накърняват социалната справедливост, която съществува. Аз имам конкретен опит. Работила съм с американци. Господин Ван де Камп говори в своето становище за корабостроителниците. Аз съм се срещала с представители на Транспортното министерство на САЩ. Говорихме за ледоразбивачите. И тогава американците ми казаха, че европейците никога няма да построят нито един ледоразбивач за Америка, дори да е много по-лек и сто пъти по-ефтин. Това беше доста категорично изявление. Разбрах, че на ниво Конгрес в Америка има страшно голямо желание да се защити националното производство. Благодаря. Кристин Ринуе. Е, Благодаря на докладчика за е, предложението, което прави, всъщност невероятно е да се е, да се започват е, търговски преговори без да се прецизирани е, транспортните въпроси в тях е, и без да се проведе дискусия и консултации с различните заинтересовани страни, автомобилостроенето, корабостроенето и така нататък, които се интересуват от достъп до американския пазар. За мен това е, са важни моменти, които трябва да се обсъдят, защото са важни не само за, нашата, за нас, но и за европейския производител учител. Е, много е, добре е, бе представена комисията, нашата позиция, няма какво да добавя нашите нещата, които ни притесняват с споделят от доста. Искам само да, да привлека вниманието ми към нещо за Danke sehr. За е, въпроса за създаване на група за посредничество. Благодаря. Мерси. Благодаря. Националния фронт, когато представям тук, е, е против това да се следват, е, да продължат преговорите по този договор защото това ще е, доведе до допълнителни разходи и допълнително време върху нашите економики, пък и ще ограничи нашия суверенитет. Ето защо е, особено важен е економически аспект. Ние сме против, разбира се, това е, разпростиране, е, разширяване на, на преговорите и включването на, на транспортните въпроси, защото Европейския съюз отказва да защитава този стратегически сектор и, а даже поставя ограничения, когато става дума за участие, чуждо участие в нашите въздухоплавателни компании. Брюксел пречи на държавите членки да се самозащитават само и да отстояват своите интереси и да се постигне баланс между ограниченията, които налага Европейския съюз върху възобнователните компании и е, е, либералната политика по отношение на същите да страна на САЩ. Е, ние ще продължим да защитаваме този стратегически сектор и, е, и отказваме да, е, отказвайки да прави това, Европейския съюз рискува да задълбочи кризата, която е засегнала гражданската авиация в държавите членки. Благодаря. Па, Павел Делич. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Комисията по транспорт естествено има право на становище, тъй като тук има въпроси, които са от нашата компетентност. От друга страна обаче в становището липсват някои неща, които мисля, че би трябвало да присъстват. Ние не създаваме мандат за преговори, не го одобряваме, това е правомощие на комисията и на съвета. Ето защо мисля, че е добре да поканим комисар Малмстрем. Тя трябва да дойде тук при нас и да я разпитаме по този въпрос. Мисля, че е добре да се срещнем и с екипа за преговори. Онези, които всеки ден се занимават с това споразумение с САЩ, трябва да разберем защо някои аспекти не са включени. Може би има основания за това. Преговорите продължават има стандарти, които са транспортни по своя характер и съответно се засягат нашите компетенции. Така че дали ще се срещнем с Мамстром или с преговарящите, естествено вие ще решите, но аз мисля, че това е полезно. На следващо място, въпроса за прозрачността винаги се засяга във всички парламентарни комисии, много важна тема. Нека обаче да сме откровени. Не си спомням в близкото минало да е имало споразумение с такъв характер, което да е било толкова прозрачно. Това се дължи на натиска от страна на Европейския парламент. Ние можем да отидем в мястото, където се изготвя текста и мисля, че това е добре. По отношение на самия текст, добре е, че господин Ван де Камп говори най-вече за транспорт. Може да имам едно-две неща, които да добавя под формата на изменение, но мисля, че като цяло становището е добро и отново казвам, много е важно да се срещнем с комисаря тук. Госпожа Дели. Благодаря. в текста не се говори много за транспорта в ТТИП. Има някои общи констатации за авиатранспорта и за морския транспорт. Споразумението в сферата на авиацията между Европейския съюз и САЩ не осигурява достатъчна реципрочност и равнопоставеност. За вътрешният транспорт има предложение, свързано с екологичните характеристики на двигателите на корабите. Американските кораби в това отношение не отговарят на нашите стандарти. Благодаря на господин Ван Декамп за направените предложения. Томаш Поремба. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да благодаря на нашия докладчик. Благодаря ви за тази препоръка. От името на моята политическа група, ЕКАРА, бих искал да кажа следното. Това споразумение с САЩ е отлична възможност за развитието на европейския транспорт. Ако естествено го договорим, добре. Особено когато става дума за авиацията. Това е възможност да се продават самолетни билети от европейски компании, независимо от това къде те оперират в САЩ или в Европа. И на второ място това споразумение е отлична възможност за сектора на морския транспорт. Тъй като знаете за закона Джонс, той постановява, че всички кораби, които се използват в САЩ, трябва да са построени от американски корабостроителници и да бъдат поддържани от американски економически оператори. Сега това може да се промени. Ето защо моята политическа група и аз лично като депутат от Полша смятаме, че това е една отлична възможност. Мисля, че е, е, европейския партньор, Европейския съюз по-скоро може да се възползва много от това споразумение и ние трябва да го подкрепим. Председателя. Обърнете внимание, че аз е, представлявам нашата комисия на съвета на председателите на комисии. Повдигнах въпроса за търговското и економическото споразумение с САЩ е, на това заседание. Вин Ван де Камп ми даде текста. Той много ме улесни. Проблема за несправедливостта по отношение на авиацията и морския транспорт беше засегнат. САЩ не признава европейските институции, така както ние признаваме американските, що се отнася до авиацията и морския транспорт. САЩ смята, че ние можем да участваме е, на техния пазар, но не по същия начин, по който те могат да се възползват от нашия единен пазар. Това го подчертахме. Когато започнем преговорите по това споразумение, ще се опитаме да принудим американците да признаят европейските институции и тяхната компетентност що се отнася до авиацията и морската индустрия. За европейските граждани една евентуална договорка би била много полезна. Госпожа Килюнен и други колеги казаха, че оптимизма от тези преговори се изпари, защото американците не са готови да отстъпят – и как тогава да водим преговори? Бас Ейхаут каза, че не става дума за технически мерки, става дума за регулация. Става дума и за евентуалното създаване на 500 000 работни места, каза го комисар Дегухт. Добре, нека да има нови 500 000 е, работни места, но ако 490 000 от тях са в САЩ и 10 000 са тук, това няма да е кой знае колко полезно. това а, за много от преговорите са абсолютно а, секретни, което е невероятно. На нас не трябва прозрачност. Добре, комисията обеща сега да подобри нещата, но ако можеше да го направи, ще да го направи още преди години. Сега съвместните е, е, е, допълнителните доклади. тоест, арбитражния съд е, е, САЩ е правова държава, ние сме правови държави, на нас е, защо ни е нужен тогава арбитражен съд? Би трябвало да отидем в нормален съд, където един предприемач да каже, ето в е, Германия има е, закона за минималното заплащане, е, накърнени са интересите на нашите работници и така нататък. Имаме определени правила и норми, определяме граница на емисиите, американците обаче казват не, не сме съгласни. Или обратното, би могло да се случи и другото. В Штатите за някои авто, сектори в автомобилостроенето нещата и стандарти са по-добри от нашите. Въпреки това обаче, парламентите трябва да, да решат решава това, е не някакви лобистки групи, съдилища или който щете. Това е ключовия въпрос, това трябва да прокараме като принцип, затова сме скептично настроени. Да видим какво ще стане. Вече задръжки няма. Ние имаме свободна търговия. Тук вече става дума за регламентиране, регулиране И точно тук трябва да внимаваме да не е, да не е, подкопаем демократичните е, принципи. Сега, понеже ме цитира, исках да кажа, когато, ако ти наистина докладваш от името на тази коалиция, да докладваш балансирано, да не из, из, извеждаш пред скоби само негативното, а да се пренебрегва позитивното. Ние всички имаме нашите лични мнения. Аз казах по отношение на ТИТИП, че има и възможности, но има и рискове и би трябвало именно да говорим за това. И ти като председател на комисията би трябвало да отразяваш точно това, което казваме тук ние, а нашите позиции се разминават притесняват понякога. Добре, в, по ТИТИП и в комисиите и в политическите групи, доколкото знае, може би при вас е един на позицията, това би ме изненадало обаче, ако, ако допускам, че не е така, но да се обобщат дори тук изразените различни мнения не е никак лесно. Господин председател, само едно изречение. За прозрачността. Има много голям напредък тук. Вече не може да се говори за свръх секретност. В момента всички документи са на разположение. Не знам дали вие сте отишъл в читалнята, където се намирате. Всеки може да прочете текста. Можем да поканим представители на комисията. Аз съм договарял много споразумения, включително споразумението на моята страна за присъединяване към Европейския съюз. Имам опит и трябва да ви кажа, че тук не можем да говорим за свръхсекретност. Не, нещата не са се променили. Има различни нива, на които може човек да получи документи, да ги фотокопира. Човек може да отиде в библиотеката, но там не може да си преводи записки и трябва да си остави на вратата мобифона. И вие твърдите, че няма свръх секретност. Аз мисля, че нищо не се е променило. Какво отивам е, и чета документите, би трябвало и излизам, но нищо не се променя. Това трябва да се промени. Тоест, трябва да бъдем информирани, когато е направена някаква промяна в текстовете. Това се полага. Сега комисията, благодаря господин председател, аз водя преговорите по услугите, така че няколко от темите, които ви занимават тук, попадат в моето полезрение. Не всички, разбира се. Сега, не, няма да е, засегна всички е, несвързани с транспорта въпроси, защита на инвестиции и така нататък, е, макар че те са свързани с, и с транспорта и всички сектори. Но преди да се спра на, конкретно на транспорта, да засегна въпроса с прозрачността. Мисля, че комисията и комисаря Малстром положи върховни усилия, които и вие отчетахте, признахте в последните седмици и месеци е, и с сегашната организация, с е, тези читални, нещата доста се промениха в положителна посока. Трябва да признаете, че, както каза един от е, депутатите тук, това са безпредседентни преговори по отношение на прозрачността. Може би ще кажете, това не е, е, е хубаво, защото ако това са е, прозрачни, какви ли пък са другите. Но е, другите преговори. Но това, което правим по отношение на прозрачността с ТИТИП, е, по отношение на гражданското общество, е, парламентите и европейски и националните, е, няма прецедент. Ня, няма прецедент в никой от другите видове преговори, които сме водили и е, депутатите, е, европейски депутати имат достъп до абсолютно всички европейски е, е документи на Европейския съюз в е, тези читални. Ще се върна на въпроса, когато стигна до е, транспорта. Един от е, поставените въпроси в е, становището е, че Транспорта не занимава, не е в полезрението на преговорите, не е въпрос, който се обсъжда там. Аз е, договарям услугите и трябва да нюансирам. Вие, които сте ползвали читалнета, сте видели, че още през октомври 13 Европейския съюз представя два, представи два документа, е, така наречени неофициални non-papers, един по авиацията, другия по морския транспорт – и тези е, документи, които са на разположение, по един много пълен, е, цялостен начин, не с е, прекалени подробности, но много цялостно и обхватно представят въпросите, които Европейски съюз иска да бъдат прокарани и да бъдат решени при преговорите по транспорта. Въпроси, които вие тук сте поставили. Този въпрос е, и съизвестие с акт Джонс, закон Джонс, други е, въпроси свързани с Fly American, с е, безопасността на въздушното движение, процеса на взаимно признаване и други. Така че не е реално, няма да сме справедливи, ако кажем, че транспортните въпроси не, нямат място в преговорите. И тук аз излизам малко от моята, е, моето поле на действие, което е, е обществените поръчки. И е, то е много сериозен въпрос, когато говорим за достъп до пазарите на Америка. Трябва да има е, симетрия между е, откритостта на нашите пазари и е, недостатъчна откритост е, в щатите по отношение на държавните поръчки. Защото всички знаем Buy American, Buy America, купувай американско, са сериозни ограничения, е сериозни ограничения. И, и това е въпрос, който е поставен. Той е в центъра на нашето внимание по отношение на транспорта, където имаме огромни ограничения по инфра... свързани с инфраструктурата и други. Така че не само в услугите, за което аз отговарям, но и при държавните поръчки също поставяме много конкретно транспортни въпроси. Кои... Така че е, от, е, според мен е, това твърдение трябва наистина да бъде конкретизирано, за да отразява действителността. Това е и в отговор на резолюцията, прията от парламента през май 13 година, където отново бях, беше наблегнато на, на транспортния въпрос като важен офанзивен интерес от страна ЕС. Мисля, че някои от ораторите с основанието казаха, че някои въпроси, свързани с транспорта, са особено чувствителни в САЩ защото е, те твърдат, че са свързани с националната сигурност. Акта Джонс е, е, е прият 80-те е, години, когато действително е имало интерес е, свързан с сигурността. Сега под въпрос е дали нещата стоят така и днес. Е, авиационните ограничения, собственост, контрол, може би са имали сериозен аспект, сериозно основание, свързано с националната сигурност сега, отново, дали това е достатъчно актуално днес и по-конкретно във връзките с, е, с Европейски съюз и САЩ е друг въпрос. Тоест, ние сме си имаме работа с много е, чувствителни политически е, деликатни въпроси. Някой спомена поправката Маккейн, която иска да отхвърли акта Джонс. Наши колеги партньори във Вашингтон казват, че това е предложение, което може би няма да е, бъде прокарано. Е, Правени са опити в е, миналото, но никога не, не са, но винаги безуспешни. Но това сочи, че има е, доста така опозиция на е, и ограничителни политики по, в е, авиацията и мореплаването. Така че наистина аз ви приканвам да погледнете документи, които са на разположение в читалнята. резултатите от... А като прочете тези е, седем... Е, материалите тези седем кръга е, преговори ще видите, че много време сме отделили и много политически капитал сме инвестирали в транспортните въпроси. Разбира се, все още нямаме резултат, все още не сме стигнали до консенсус, САЩ някои ограничения да отпаднат, но разбира се, това не може да се очаква предвид състоянието на преговорите. В този смисъл бих а, така квалифицирал това, което каза председателя. Да, е, има традиционните търговски бариери в е, е, транспорта, но при транспорта имаме и класическите търговски бариери. Едното е ограничение за инвестиции, собственост и контрол, само 25% дял се полага на не американска компания в, в, в авиацията. Това е класически и традиционен въпрос а не трето, четвърто поколение регулаторен е, проблем. Същото е с акта Джонс, класическа търговска бариера. Нямаш право да е, извършваш операции между две пристанища в САЩ, в да кажем, в интересната офшорна индустрия. Всичко това са класически търговски бариери, под регла, нивото на регламентиране, на регламент, което е труден въпрос и деликатен. Държавните поръчки също е традиционна търговска бариера. Затваряш пазара си и казваш толкова процента от инфраструктурата, инвестициите в инфраструктурата трябва да бъде американски да бъдат от американски компании. Това е класическа е, е, кипротекционизъм. Нищо общо няма с регулирането. Просто той е създал. Те бариери са издигнати по време на економическа криза. Тоест, е, искам в обобщение да кажа, оценяваме до голяма степен значението, което дава тази комисия на транспортни въпроси в рамките на ТИТИП. Е, готови сме е, редовно да ви информираме за състоянието на преговорите. Аз самият се ангажирам, пък ако щете и на по-високо равнище или от други сфери, от, за услугите. Е, много оценявам, високо оценявам това, че тласкате и така и се борите и отстоявате транспортни въпроси. Това е тема, по която борбата ще е много тежка с САЩ да, подчертахте и политическия аспект и политическото значение на, на този целият въпрос, който е много деликатно по отношение на ТТИП в Европа в момента. А сега е, докладчика. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми колеги от Европейския парламент, благодаря ви за проявеният интерес. Искам да благодаря на представителите на Европейската комисия. През февруари ни предстои среща в САЩ. Трябва да координираме позициите си, за да може да се постигне напредък по ТИТИП. Относно моето становище, разбира се, много трудно е да се включат всички общи въпроси като тези, които бяха поставени от господин Лайтфрид. Не е възможно това да стане в становището, което съм изготвил. Защото не това е предназначението му. Аз участвам в работата на комисията по търговските въпроси, така че там също ще изразя тези мнения, които бяха споделени тук. Когато някой започне да ви прави твърде много комплименти, можете да се опасявате, че ще представят доста предложения за изменения в последствие. Положителното е, че беше направено предложение за среща на Комисията по транспорта с комисаря Малстрюм. и да споделим нашите мнения. нея, да упражним политическото си влияние. Харесва ми идеята да бъдат обсъдени отделните елементи с комисаря Малстрюм. Това е много добра идея. Имаше доста идеи, свързани с стандартите, с реципрочността, с отворено небе и други. Аз очаквам да получа вашите предложения за изменения. Аз ще се възползвам от предложението на комисията по-често да използваме читалнета за конфиденциални документи. Благодаря, но не всеки може да влезе и не всеки има достъп до всички документи, нали? Сега срока за внасяне на предложение за изменение е 4 февруари, 5 е, февруари, 12 на обяд. С това приключваме, е, закриваме заседанието и е, преминаваме към заседание на координаторите по комисията.